Uh, Добър ден, уважаеми колеги. Моля да вземете местата си, така че да открием заседанието. съвсем скоро ще превключа на шведски. И така, моля, заемете местата си. Då, då tänker jag prata svenska. Och... Eh, И така, на шведски ще говоря от тук нататък. В началото искам да благодаря на всички за това, че дойдоха на заседанието. Миналата седмица проведохме един много интересен семинар именно по а, днешната тема. Днес ще продължим разискването на първото а, съвместно заседание с Парламентарната комисия по правни въпроси. По тези е, много е, важни документи ще работим известно време от сега нататък. Това е нещо от значение и за двете парламентарни комисии. Естествено, даваме си сметка, че е, и самите съвети на директорите са наясно с този въпрос, с това, че той се разисква и целената норма е 40% жени в съветите на директорите няма да говоря повече с, господин, с госпожа Регна. Регна ще съпредседателства ми това, това заседание. Това се превръща с, в традиция вече. И а, сега ще дам думата именно на нея да добави нещо по въпроса. Да, съвсем накратко. Благодаря. От името на Комисията по правни въпроси ви желая не само приятен следобед, но и, и, и интересен обмен на мнения. Наистина се превърна в традиция да работим съвместно с Комисията по равенство на половете. Радвам се, че господин Густавсен на Комисията по равни права на половете винаги подхожда много градивно към работата. Това е повече няма да казвам. Ще пристъпим към работата по същество, а именно баланса между половете сред директорите в дружествата. Благодаря ви, госпожо Регне. Регнер. Госпожа Краца, докладчика, има думата сега. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че именно в този момент двете водещи комисии, двете е, отговорни комисии по този въпрос заседават съвместно. Това е един въпрос, е, който включва в себе си една политика и изпълнение на основните е, принципи на Съюза. Равните права на половете, равните възможности – а, това не е политическа дейност, става въпрос за написването на директива. Така че Комисията по правни въпроси играе много важна роля. Искаме да подготвим основата за този законодателен акт, който за, първо, за първи път се приеме в тази област в Европейския съюз. Законодателният акт трябва гладко да се приложи във всички държави членки на Европейския съюз, така щото да послужи а, и, като пример, като модел и за други а, райони по света. В началото искам да кажа, че предложението на комисията е доста обемисто и подлежи е, на адаптиране, на промени. Може да се адаптира към най-различни правни и институционални системи, които са на лице в Европейския съюз. И това е необходимо, за да осигурим изпълнимост на законодателния акт в 27-те държави членки. В някои държави членки вече има традиции, свързани с пазарите, които минават отвъд политическите и економическите системи. Така че директивата неминуемо още е доста обемиста. Ще подчертая няколко въпроса, които мисля, че са от голямо значение, като говоря в качеството си на докладчик. Мисля, че и членовете на парламентарната комисия споделят това виждане. Трябва много предпазливо да подхождаме към въпроса, понеже в различните държави членки съществуват разнородни режими, структурата на дружеството имам предвид най-вече. Също така за първи път обществеността трябва да се изправи пред такъв въпрос. Често пъти възникват реакции, които са породени от липсата на информация – тези реакции са свързани и с основните предизвикателства, към които е отнесена директивата, както и с методите за тяхното превъзмогване. Крайната цел е да се постигне поне 40% представяне на жените в бордовете на директорите. Важно е да се е, добре да се очертаят основните моменти в директивата, които са свързани с процедурата, така че да могат жените да се кандидатират и да имат равни възможности за избиране, както и мъжете в бордовете на директорите. Както комисар Рединг изтъква, бордът първо урежда процедурата и след това трябва да заложи задължителната норма цел от 40% до 2020 година, която трябва да се постигне. Това е в центъра на директивата и също така текстът трябва много ясно да го урежда, защото е основен въпрос, основна цел. Така че ако допуснем, че едно дружество трябва да осигури 40% жени в борда, си, в борда на директорите си, но ако това не бъде постигнато, трябва да се налагат санкции. Сега тази цел не е реалистична, защото от 2013 е, до 2020 година трябва да се проведат много, много избори в, борд, в бордовете на директорите, така че е, е страни, в които сега имат 10 или 7%, е, трудно ще постигнат е, дял от 40% жени. Така че това нещо трябва да се изтъкне много ясно, да се поясни, че става въпрос за една отворена процедура, която цели да оценява хората по достоинство. Трябва обаче да кажем много ясно как дружеството да, да изпълнява тая процедура, какви критерии трябва да изпълнява, без, без да се налага да се санкционират дружествата при непостигане на 40%. Ако кажем, че целта всъщност е въвеждането на процедура и оценката на процедурните критерии, няма нужда, ясно е че е, някои дружества, в които има по-малко 10% в е, е, жени е, в състава на служителите, в личния състав, директивата няма да се прилага ако основната философия е меритокрация, подбор според достоинствата, това е нещо, което трябва да се прилага обаче спрямо всички дружества. И едно дружество, което не постигне 40% до 2020 година, трябва да може да докаже, че е направило всичко възможно, но е постигнало само 25-30%, а не 40%. Според мен това е нещо много важно. Трябва да от трябва предложението ни в този аспект да бъде особено ясно. Трябва да видим какво послание отправя директивата на дружествата, които се търгуват на борсата, на публичните дружества. Защото публичните дружества носят по-голяма отговорност към обществото, отколкото останалите държавата допуска дружества до фондовата борса. И а, за това, а, за тия дружества трябва да се постигнат резултати до 2018 година. Ако вземем предвид единствено едрите предприятия, в някои страни ще се окаже, че няма много такива едри предприятия и, и там директивата ще постигне по-лесно, по-лесно целта си. Така че може би е добре да зададем размер, който да не бъде твърде голям. Защото, да повторя, има страни, в които няма толкова много едри предприятия, за да се изпълнява директивата, ако, а, а, това е, а, ако тя засяга само големи дружества. Така че трябва да обмислим приложното поле на директивата и конкретните цели, които искаме да постигнем. Също така, какво ще става, когато не се постигнат целите? Какви ще са санкциите? Трябва ни една ефективна и прозрачна е, процедура или задължителни 40%. Другия момент е правното основание. Искам да, да повторя, че не изготвяме доклад подобен на този от 2011 година, който бе одобрен това бе едно политическо послание, което отправихме до обществеността, до държавите членки, до партньорите ни, до Европейската комисия. И това е нещо, което вече успяхме да постигнем. А ние подехме процедурата и, и този доклад помогна на комисията да излезе с днешното предложение. Днес обаче ние разглеждаме едно законодателно предложение, така че правните аспекти са от огромно значение. Именно за това особено се радвам, че работим съвместно с парламентарната комисия по правни въпроси. Това е за сега. Е, очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря, госпожо Краца, каза председателя. Преди да дам е, думата на съдокладчика и е, съпредседател на днешното заседание, Искам да приветствам посетителите ни от Естония, Асоциацията на жените адвокати. По покана на наш член, много се радвам, че сте сред нас. Здравейте! Чудесно е, че сте на нашето заседание, защото разбрах, че ви интересува тази точка от дневния ни ред. И сега давам думата на другия доклад, че госпожа Регнер. Благодаря. Дами и господа, запознати сте с статистиката. Знаете колко неизмеримо малък е броя на жените в управителните съвети на дружествата. 17 на 100 са жените директори без изпълнителни функции и 13,7 на 100 са жените, които стоят начало на най-големите дружества, регистрирани на фондовата борса. Това е нещо, с което трябва да се преборим. Госпожа Краца не спомена статистиката, защото тя е много шокираща и е ясно, че трябва да се предприемат стъпки. Мъжете не обръщат внимание на тези цифри, но простия факт е, че просто те са много ниски. В своето предложение комисията е проявила голямо търпение, бих казала. Тя не иска да породи незабавен дебат иска всичко да протече по-бавно през годините. През 94-96 имаше заключение на съвета, които предлагаха само регулация, за да се увеличи бройката на жени сред директорите без изпълнителни функции. Т.е. дружествата трябва да предприемат доброволни мерки, за да постигнат заложените цели. Според нас обаче това не е много реалистичен подход. От десетилетия налет положението в дружествата не се е променило значително. Някои дружества са постигнали известни успехи, най-вече в Франция и Норвегия. В тези страни има някои доста впечатляващи резултати – това е свидетелство, че най-добрите резултати се постигат, когато има съответната нормативна уредба. Комисията бе доста неохотна в своите предложения, бих казал, прояви голямо внимание относно различията в нормативната уредба в държавите членки. Например, няма нормативен акт насочен към малки и средния бизнес. В дефиницията на малък и среден бизнес се включват дружества с служители от 250 до 500. Това са дружества, регистрирани на фондовата борса, които не са толкова малки. Ако видите процента на работниците мъже и жени, ще установите, че много често жените са високо квалифицирани и те могат да заседават в управителните органи. Искам да изразя своя подход. Ние сме се насочили към дружества, регистрирани на фондовата борса. Целта е 40 на 100 представителство на жените. Но не трябва да забравяме, че става дума само за директори без изпълнителни функции. Ако разгледаме внимателно предложенията на комисията, ще видим, че там са изложени редица контрааргументи, които не касаят директорите без изпълнителни функции. Говори се за евентуалното налагане на санкции като средство за постигане на целта. Както казах, подходът на комисията е много предпазлив. Тя се е запознала с евентуалните процедури и подходи, за да се подобри представителство на жените, вместо да насочи вниманието си към санкции, които да се налагат, ако не се постигнат заложените 40 на 100 представителство. Не казвам, че трябва да се налагат ненужни санкции на дружествата, но трябва да разгледаме положението в различните държави членки, да видим как най-добре да се постигнат заложените цели. Няколко думи за правното основание. Тази тема е от особено значение за Комисията по правни въпроси. Последната не е само съдокладчик по това досие. Тя ще даде становище по правното основание, на което може да почива засилването на ролята на жените сред директорите без изпълнителни функции. Ако разгледаме становище на правената служба на съвета, ще установим класическа първа реакция на този проблем. Комисията по правните въпроси реагира на становището на правната служба на съвета много бързо, в съответствие с член 34 от правилника. Тя поиска да работи съвместно с правните служби на комисията, за да се установи равнопоставеност между мъжете и жените в трудовия и в деловия живот. Това е нещо, което е одобрено от комисията и противоречи на позицията на съвета. Ние ще помолим нашите собствени правни служби да излядат със становище, което още не е станало факт, но ясно трябва да бъде заявено, че на базата на вече съществуващите становища, правни становища с анализа, извършен в тях, можем да кажем, че нещата не стоят черно на бяло и има политически нюанси. Ако разгледаме график за досието, искам да ви обърна внимание на факта, че заедно с съдокладчика Краца още веднъж ще преразгледаме крайните срокове. Искаме те да са реалистични. Много важно за нас е въпрос не само в качеството ни на евродепутати, а защото това е тема, обект на активни дискусии в национален план. Поради тази причина трябва да се обърнем и към националните парламенти. Наскоро е предвидена среща с представители на националните парламенти, която ще е от особено значение. Надявам се по време на това мероприятие да успеем да обсъдим интензивно въпроса. С графика, който се приеме, искаме да сме сигурни, че гласуването ще стане през ноември на пленарно заседание – Изглежда, че има още много време до тогава, но ни чака и много работа и трябва да запретнем ръкави. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на докладчиците на различни становища. Първа госпожа Корнелисън, докладчик от името на Комисията по заедостта. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Краца и на госпожа Регнер. Наистина, надявам се, че този, е, нашите усилия ще доведат до една реална директива преди да приключи нашия мандат, е, за да можем да одобрим и ние и съвета. Смятам, че трябва да се опитаме да направим това. Също е, надявам се, че случилото се в Германия миналата седмица е добър знак за тяхната подкрепа. Стискам палци за това. В миналото съм разговаряла с е, много специалисти, е, представители на посолства, представители на бизнеса. И едно от мненията, което се повтаряше е, че трябва да се отчете е, разнообразието в процедурите по селекция за подобни постове. Защото е, предложението е твърде е, описателно, твърде точно се формулира как е, да се пригоди процедурата. Затова в е, нашето становище ние се опитаме едновременно да бъдем конкретни, Тоест да формулираме факта, че трябва да се пригодят процедурите по селекция и назначаване, за да се постигне тази цел от 40%, но също така се опитваме да не посочваме един конкретен начин на селекция, примерно посредством на сравняване на достоинствата, а да оставим на съответните дружества да решават как да се пригодят. Смятам, че това ще е, помогне на много от дружествата, а не само на дружествата, но и на страните членки да се преодолеят е, колебанията им. А също така смятам, че така ще се подобри и предложението, ще остави достатъчно е, възможност за маневри. Като разбира се, не е въпрос само на подбора, когато ще трябва да се сравнят качествата на няколко кандидати. Има си цяла процедура преди това, когато трябва да се пресее един много по-голям кръг от потенциални кандидати. Именно там трябва да помислим как да се вземат подобни изисквания предвид. Също така искаме да бъдем малко по-ясни за това какви са задълженията за докладване и разясняване. Комисията е, поставя цел и се обръща към страните членки и дружествата, които не правят достатъчно усилия в това отношение. Ние се опитваме да подсилим този ефект – а, така че дружествата, които си постигат целите е, и правят достатъчно усилия, ще имат много малко задължения по докладване, а тези, които не правят достатъчно усилия, ще трябва много по-подробно да обяснят защо не постигат тая промяна. Може би има обективни промени причини. Може би не е въпрос само е, в, до промяна на процедурите. Вероятно е имало съображение защо е избран мъж, а не жена. В такъв случай те е, също могат да е, се счете, че се съобразяват, изпълняват директивата. Но ако няма съображения, ако просто не се изпълняват изискванията, тогава се налагат санкциите. Тоест метода да се изпълняват задълженията или да се обясни. Именно този метод трябва да се възприеме като модел и той би следвало да е приемлив за всички страни членки. Много е любопитно да чуем какви ще са реакциите на, тези, на този текст. Утре имаме заседание в нашата комисия. А също така с нетърпение очаквам и докладът който ще дойде от съдокладчиците в водещите комисии. С нетърпение очаквам и дискусиите и преговорите. Председателят. Благодаря, госпожа Парванова, докладчик от ИМКО. Моля, заповядайте. Благодаря. В ИМКО много напреднахме с работата. Вече направихме презентация на нашето проекто становище. Обменихме мнение на първи тур – подсилих е, предложението си по отношение на компетенциите на комисията ИМКО, като подчертавам, че е, процента на жени, даващи в съвета на директорите, е, като тенденция в последната една година, давам съответните цифри, също слагам акцент върху процента на жените, които имат отношение към решение за потребителски търсене и разходи. Е, три групи предложения правя. Първо за функциониране на вътрешния пазар, като слагаме акцент върху необходимостта да има повече жени в управляващи позиции, защото те дават повече е, достоверни данни за избора на потребителите. Отново цитираме статистика. Е, също Слагаме акцент върху статистиката, която показва, че има положително съотношение между разнообразието на представането на половете и изпълнението и начина на действие на съответните дружества и финансовите им резултати. Втората група се отнася до правната сигурност на дружествата, особено необходимостта за законова регламентация на европейско ниво. По този начин се дават по-добри условия с по-одобрена конкурентоспособност. Трябва и по-съгласувана, надежна законова рамка, за да има достъп до вътрешния пазар и да има добри економически резултати. Третата група предложения отразява економическата ситуация в Европейския съюз, особено като се има предвид състаряващото население – а и е, невъзможността да се използва потенциала на половината от населението на Европа е, в управленски функции, което всъщност забавя развитието на нашата економика. И последната група от изменения се отнася до стимули за страните членки, т.е. цели гами от стимули, които могат да бъдат предлагани – на компаниите, които постигат напредък по отношение на спазване на принципа за равнопоставеност на половете в управителните си съседи. Съвети, особено достъпа на жените до мрежи, до оформяне на формулиране на политики – Тоест, усилията им за подкрепяне на таланта на жените. Това е по отношение на действията на дружествата. Считаме, че тези усилия трябва да бъдат награждавани от държавите членки. График на 29 май ще разглеждаме измененията и ще гласуваме на 30 май. Получих вече много изменения, 66 до сега от колегите, всъщност не чак толкова много. Ще се надявам, че ще можем да изготвим компромисни изменения и че комисията имко ще излезе с едно положително становище. Благодаря. Председателят, благодаря. Чухме двамата съдокладчици, чухме и докладчиците по становища. Сега давам думата на депутатите. Госпожа Неведалова. Дякую вам пекни, пан председател. Първом раде би съм са учите chcela подяко... Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчиците, госпожа Регнер и госпожа Краца. Много се радвам, че в добри ръце е тази тема. Радвам се, че се води дебат по този въпрос на заседание на нашата комисия. Аз съм говорила по тази тема с много младежи и е, няма да повярвате колко лоша информация се разпространява сред хората. Говорим за бордовете на директорите. Става въпрос е, единствено за листваните дружества, публичните дружества. А както казах, госпожа Краца и, и други колеги, е, е, това не е достатъчно. Хората си казват, аз е, имам малко дружество, малко предприятие, трима души общо и е, казва, добре, значи трябва, трябва да имам два мъже и една жена, за да изпълня квотата. Сега това не е вярно, това не е правилна информация. Много се радвам, че така обстойно разискваме въпроса и дебатите трябва да, да се прехвърлят и в общественото пространство. У нас би било достатъчно, ако 22 дружества в Словакия заменят е, само един човек в бордовете си. Тогава ще се изпълни квотата. Така че не е нещо особено трудно и се надявам да прокараме текста. Така, защо говорим за квоти обаче? Защо е положението такова каквото е? Ние, жените, от много години имаме право на глас. И много колеги, мъже, е, все още подлагат под съмнение нашето право на глас. Така че трябва, трябва да а, укрепваме правата си чрез квоти. В миналото, когато се, въвежда, когато се въвеждали квоти, това винаги е давало положителни резултати, така че мисля, че по такъв начин ще отбележим напредък. Има изследвания, които показват положителното влияние на квотите, например Световната банка. Там се казва в тяхното изследване, че в компании, в които има повече жени в борда на директорите, се дават по-добри стопански резултати. Вярно е, че мъжете и жените мислят по различен начин. И а, ако се съчетаят тези различни начини на мислене, резултатите могат да бъдат само положителни. Друго нещо, което сме обсъждали е дали изобщо да се въвеждат квоти. Само, че защо? Защо не се налага да защитаваме присъствието на мъжете в бордовете? Защо трябва да защитаваме и да отстояваме позицията, че жените са достойни да бъдат директори? Никой, никой обаче не, не се чувства задължен да защитава мъжете. Трябва да се обръщат гледните точки. Ако ние самите смятаме, че е, по подразбиране само мъжете са в състояние да вземат отговорни решения, решения тогава естествено и жените ще са против квотите. Е, затова смятам, че дебатите, които водим а, е, тук и в Европейския съюз изобщо, а, е, са нещо положително. Това дава поводи за размисъл на хората, помага на хората да се замислят за това как да пристъпят към този въпрос. Така че аз подкрепям квотите, това е нещо много важно, а мисля, че, първо, че предложението е, е, е много добро, качествено и се надявам да доведем нещата до успешен край. Председателя, благодаря. Госпожа Овид сега има думата. Да Заповядайте. Благодаря, господин председател. Според мен в момента изготвяме е, една много важна правна норма. Аз бях тук е, докладчик Сянка от страна на Алде, когато госпожа Крац пишеше доклада си. Така че много внимателно съм проследила процеса и, и съм наблюдавала подготовката в държавите членки за тази директива. Трябва да кажа, че има много, много неосведоменост. Има много подвеждаща информация, в това число и в средствата за масово осведомяване. Има а, високо квалифицирани жени, и а, е, техните умения не се оползотворяват а, е, изцяло. Това, това означава, че се пилее потенциал. Дружествата обикновено не оперират в една единствена държава членка, но ако правилата на, държавата член, на държавите членки са различни по отношение на равенството на половете, спрямо състава на бордовете на директорите, това ще доведе до положение, при което делът на жените ще е различен в различни държави членки. Бордовете на дружествата и също И същото това би било пречка и за вътрешния пазар. Такова едно раздробяване на, на правната рамка ще блокира вътрешния пазар. Той няма да може да функционира както трябва. В а, сегашното положение на нещата липсва прозрачност по отношение на подбора, процедурите за подбор и, и това е още една пречка. Вече, вече споменах економическите резултати, но липсата на прозрачност дава отрицателно въздействие, не единствено по отношение на кариерното развитие на хората, но, но представлява и пречка за свободата на движение. Инвеститорите също така губят доверие в такива дружества. Това са две неща, които искам да спомена по отношение на директивата. Сигурна съм, че има и много други важни моменти, но това, което повдигнах, в крайна сметка засяга всички нас по отрицателен начин. Госпожа Бауер има думата. Заповядайте. А, благодаря. Много се радвам на това, което каза госпожа Овир. Държавите членки трябва да чуят ясно посланието и много сериозно да подходят към тези ни цели. Имам чувството, че предложението на комисията е доста добре балансирано. Не мисля, че Не мисля, че е идеално, разбира се, и че не, не, не може да се усъвършенства допълнително. Но съм убедена, че парламентарната ни комисия ще направи всичко възможно. За да, за да подобри предложението за директива искам да кажа, че освен държавите членки, е, и ние трябва много сериозно да подходим към предложението. Защото аз не мисля, че е, се опитваме да изличаме е, лични дивиденти от това, нито докладчиците, нито ня... Е, който и да било друг. Но, честно казано, много тъжно би било, ако не се стигне до никакви практически резултати чрез този доклад. Ако постигнем всички е, за сега предварителни цели, е, да е, разширим приложеното поле и до малките и средни предприятия, се боя, че може да се стигне от там, че няма да се приеме предложението. То може да се приеме на пленарно заседание от страна на парламента, но, но ще излязат трудности при приемането от страна на съвета. Знаете за какво говоря. Това, това ще е, спре напредъка, всъщност ще блокира темата за десетилетия напред. Така че призовавам колегите много сериозно да подхождат към тези въпроси и, и да действат максимално реалистично. Да, вярно е, че сме по- въодушевени, отколкото в, друго, в други случаи с тази тема. Но, но да не забравяме, че освен приемане от парламента, ни трябва да постигнем и съгласие с съвета. Тъй, че ви моля максимално земно да подхождате към доклада. Максимално реалистично да гледаме на постижимите цели и да си даваме сметка за това, което е невъзможно. Защото темата е особено важна. Естествено, че можем да разглеждаме е, различните детайли, начини да усъвършенстваме е, предложението, но просто, просто нека, нека да не забравяме, че трябва че не бива да става прекалено обширно предложението, за да се приема от е, всички председатели. Благодаря. Сега госпожа Лихтенбайер. Благодаря. Идвам от комисията по транспорта и дойдох, защото мисля, че темата е особено важна. В правната комисия доста често се занимаваме с нея. Колегата вече очерта основните фактори. И искам а, и аз да спомена някои други важни въпроси. Много е важно да прокараме предложението през парламента. Само, че за тая цел трябва много внимателно да разгледаме детайлите и, и, и обосновката. Идеята за постъпателната процедура имам предвид тук. Приложното поле и така нататък. процедурата по подбора трябва да се разгледа също внимателно. Сигурна съм, че ще се съгласите, че е, дебатите, които се водят в национ... на национално равнище, вече отправят много противоречиви послания. Мисля, че може е, да отбележим много сериозен качествен напредък. Ние Има много интереси по отношение на тая тема, разнопосочни интереси. Така че е, дебатите могат да нанасят на някои хора удари под кръста, но е, трябва да вдигнем летвата. въвеждането на по-широко приложно поле с съответните е, изключения е една тема, към която трябва да се подходи особено прецизно. И не бива, не бива да, с, да си отклоняваме вниманието от основните теми. Председателя, сега а, ще дам думата на комисията, господин Кондек. Ако искате да вземете думата, заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчите в Сянка и на евродепутатите за изразените становища до момента. Искам да се спра на няколко аспекта. Първо, доколко благоприятно е настроено към бизнеса е това предложение. Това бе именно една от първоначалните цели на комисията. То да е благосклонно за бизнеса, да не се налагат строги квоти, а по-скоро да има цели, свързани с задължения. Цели, свързани с процедурни задължения. Друга загриженост, друго притеснение бе да се запази меритократичния характер на назначенията в управителни органи на дружествата. За да се из, из, избегне именно понятието квота, тъй като срещу него възникват аргументи – ние, разбира се, очакваме с нетърпение дискусията, за да видим как може да се подобри допълнително за бизнеса това предложение и как могат да се уточнят практическите аспекти и подробностите. И на последно място, правното основание, въпрос, който бе засегнат в залата. Комисията, разбира се, поддържа становището си, че се почива на правилно правно основание, член 157, трета алинея, който именно е правното основание за законодателство в сферата на равнопоставеността на половете. Предложеното поле на този член не се ограничава до работници и служители само, включва самонети лица, той е използван като правно основание за директиви, насочени към самонетите лица. Според комисията, той може да се използва и за утвърдителни, положителни мерки за назначаването на членове в управителни органи на съветите на дружествата, които обикновено са самонети лица. Благодаря, казва председателя. Докладчиците в имат думата за кратко изказване преди да приключи съвместното заседание. Госпожа Бауер, искам да помоля докладчиците да се върнем към въпроса за правното основание. Какво е положението сега и какво може да се очаква? Давам думата първо на госпожа Регне, след това госпожа Краца. В резюме, искам да благодаря за всички изказвания от докладчиците в Сянка и всички колеги, които взеха думата. Внимателно се отбелязах всичко казано. Виждам, че пред нас предстои ползотворно сътрудничество, тъй като предложенията бяха много конструктивни. По правното основание мисля, че трябва да бъда по-ясно, отколкото бях в началото. В Комисията по правни въпроси решихме, в съответствие с правилника, да се обърнем към правните служби с молба да излязат с становище. Става въпрос за нашата собствена правна служба на парламента, за да се добави това становище към вече наличната информация. и да можем да вземем решение за подхода на Европейската комисия по въпроса. В комисията по правни въпроси след това ще гласуваме по правното основание. Гласуването ще почива на нашата идея за правно основание, на това, което предлага нашата правна служба. Все още не разполагаме с правното становище, обаче опитваме се да действаме активно идейно, тъй като темата е от особено значение. Относно правното основание, мисля, че то е сравнително ясно. Моето заключение е, че в рамките на този мандат трябва да постигнем някакво споразумение, да има някакви резултати по темата. От особено значение е да привлечем в този процес всички заинтересовани страни. Има много сдружения, органи, които работят по темата. Те трябва да бъдат привлечени в този процес редица заинтересовани лица проявяват интереси към темата за корпоративно управление. И така, Подхода не трябва да е не само междусекторен, а да бъде насочен и към жените. Жените като заинтересовани лица. Трябва да говорим и с националните парламенти, тъй като те са особено заети с подобна дейност. Имаме строг график за гласуване в пленарно и трябва да преустановим, да финализираме преговорите в крайния срок. Госпожа Краца. Благодаря, господин председател. В заключение искам да благодаря на колегите за положителната, зряла атмосфера, в която обсъдихме въпроса. Много важно е да се обсъдят значимите моменти, да се уточнят някои въпроси. Аз настоявам, че трябва да уточним процедурата, да е ясно каква ще е процедурата за налагане на санкции на бизнеса. Както каза госпожа Регнер, всички следим внимателно дебата. Всички трябва да се включат в него. Можем да разсеем страхове, да обсъдим въпроси. Затова е важно да се участва в дебата. Изслушването миналия месец именно заради това бе толкова важно. Следващото заседание ще бъде важно, тъй като в него ще се включат и депутати от национални парламенти. То ще се проведе на 19 юни. Трябва да обсъдим съдържателните моменти, като същевременно подхода ни да е реалистичен. Нашата цел трябва да е успеха. Графика е реалистичен. Ако се нуждаем от допълнителен месец, можем да се споразумеем, ако се установят проблеми, които изискват малко повече време, може да се добави още един месец. Имаме лош опит с някои а, директиви вече. Но така или иначе, мисля, че моментът е назрял европейските институции да се произнесат по един въпрос, който е свързан тясно с демокрацията и економическата ефективност. На базата на това вече започнахме ползотворно сътрудничество между двете парламентарни комисии. Ще продължим да работим в същия дух. Искам да благодаря и на останалите докладчици на становища. Те също трябва да проведат битка в своята собствена комисия. На пленарно не трябва да забравяме, че ще гласува целият парламент. И за да постигнем положителен резултат, се нуждаем от подкрепата на целия парламент, а не само на двете засегнати парламентарни комисии. Благодаря. Съвсем кратка бележка от госпожа Първанова. По-скоро съобщение от госпожа Силвана Кросмарин. Тя изразява пълна подкрепа на групата АЛДА и също така по кани депутатите на дискусията перспективи и практика на равнопоставеността на половето 8.30 до 9.30. Утре всички сте добре дошли. Заповядайте, е, заповядайте, разгласявайте и подкрепяйте нашите докладчици. Благодаря. И преди да приключим, нека да дам отново думата на съдокладчицата. Отново благодаря за отличната възможност да си сътрудничим по тази толкова важна тема за нас и до следващия път. Благодаря, благодаря на всички, благодаря на моят колега председател за отличното сътрудничество. И ако ми позволите, има няколко е, формалности, които трябва да извърша за протокола. 29 мар... май ще има среща на националните парламенти. Измененията 24 юни, 9 и 10 юли е, ще се гласуват и се цели да Имаме гласуване през септември.